Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich und äh, bitte. Обажаеми колеги, много моля да проявите разбиране, но по наложителни причини ние трябваше да проведем заседанието си по-напред. Имаме и закъснение по тази причина, така че искам да благодаря сега на генералния секретар на, съюза, на Средиземноморския съюз, че разреши това отлагане във времето, което разбира се не е нещо, което се разбира от само себе си. Не беше много красиво от наша страна да направим това, но просто така се наложи. Надявам се, че работата на Средиземноморския съюз ще добива все по-голямо значение. Ние вече сме разговаряли по тези теми, колко е важно от страна на Европейския съюз да следим и да даваме принос за работата на Средиземноморския съюз. Аз мисля, че и днешното решение да бъдат насърчени 29 проекта, които като цяло са на стойност 4 милиарда евро, е крачка в правилната посока и преди срещата на министрите на южните страни партньори беше решено това. Става дума за срещата от април. Ние на 11 юни в Европейския парламент приехме доклада на Кукън и е, поставихме много голямо значение върху регионалното измерение на политиката за съседство. Аз мисля, че това наистина е от голямо значение е, защото Европейският съюз трябва да се бори с конфликтите, като развие своя интерес извън националните граници и даде на регионите шанс за мирно развитие и по-добро економическо и социално развитие. Мисля, че вашата организация или по-скоро нашата обща организация е един прекрасен инструмент за това – да бъде постигнат съответен напредък. Така че още веднъж ви благодаря за това, че дойдохте при нас и ви давам думата. Merci beaucoup, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Господин председател, господин заместник председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, аз съм изключително щастлив, че мога да бъда сред вас днес, за да мога да ви представя, както беше решено, доклад за дейността на, секретар... на Генералния секретариат на е, Средиземноморския съюз и използвам е, тази възможност, която ни се дава, да покажа какво е настоящото развитие и какви са перспективите в региона. Аз съм а, е, още по-щастлив а, и от това, че бях ангажиран заедно с вас, господин председател и с много депутати в постоянни контакти. Сме в постоянни контакти с Европейския парламент, за да можем да ви е, информираме, уважаеми членове на Европейския парламент, и е, то да ви информираме постоянно за различните резултати, различните развития и разбира се и въпросите, които възникват в Средиземноморския регион. Аз мисля, че това е много важно за мен, в институционално отношение, но разбира се също за целия процес в Средиземноморския съюз, да можем да действаме ангажирано и да набелязваме целите за бъдещето. Това, което предлагам да направим е сега да направя една презентация с помощта на PowerPoint – Разбира се, аз се надявам да мога да вляза в дискусия с вас, да чуя вашите въпроси във връзка с някои аспекти на нашия дневен ред. Аз не знам дали може да видите презентацията. Виждам два екрана от двете страни. Искам само да припомня институционалната рамка, която всъщност представлява Средиземноморския съюз. Той обединява 43 държави членки. Това е междуправителствена организация, обаче това не означава, че ние се ограничаваме само върху междуправителствената работа. Естествено, ние е, сме отворени за всякакви партньорства с всички заинтересовани страни от регионално сътрудничество и е, това с цел да бъде е, засилено регионалното сътрудничество. Днес аз, е, разбира се, ще говоря за дейността на секретаря... Генералния секретариат на Средиземноморския съюз, но аз искам в моята презентация да е, очертая мястото на нашата, систем... нашата организация в екосистемата. Това е една много богата екосистема и е, трябва да кажа, че е, ние е, в тази система включваме и други системи, като например местни организации, като Харлем, като е, фундация Аналинт или пък в също частния сектор е, различни представители на бизнеса, а и е, представители на научно-изследователските среди. Е, аз просто искам да посоча, че имаме една екосистема, е, и тук искам да наблегна, че ние държим много да се работи е, в е, синергия с е, всички организации, които са засегнати от Евро... сътрудничеството между Европа и Средиземноморския регион. Е, става дума за е, съвместна работа, имаме е, съпредседателство, Европейския съюз за Север. Виждам моя приятел Патрис Бакамини, който е шеф на отдела в външния департамент. Той е съпредседател за Север, той се занимава с този регион и представителя на Йордания Мога да кажа, че този принцип на съпредседателство е изключително важен, който дава възможност да се действа институционално, политически, е, както в... и мога да кажа, че в Средиземноморския съюз е, се води един постоянен е, диалог с цел подобряване на стратегиите и решенията, които можем да приемем заедно. Разбира се, всичко това се управлява от Синвел Фишерс и генералния секретариат със седалище в Барселона. И сега искам да се спра по-точно от една страна на предизвикателствата, пред които сме представители, представен, изправени и е, разбира се от друга страна какви са нашите оперативни отговори на всичко това. Тези е, слайдове, които виждате, е, резюмират е, една част от действията, които се извършват в региона. Искам да почертая, кой е централният въпрос? Е, става дума за безработица сред младите хора, защото това е един въпрос, който според мен е, наистина е централен, доколкото ние се опитваме да мислим за бъдещето на нашия регион и е, разбира се това е се наблюдава както сред жените, е, така и сред е, други групи в почти всички сектори на дейност. Е, ние имаме различни предизвикателства и гледайки към 2300 година, тези предизвикателства наистина са огромни. Аз съм тук, за да ви кажа, също, че предизвикателствата не трябва да ограничават нашата визия. Тя трябва да включва предизвикателства, но и възможности. И е, това е точно баланса, който искам да поставя в нашата дискусия днес след обед. И искам да кажа, че е, трябва да разглеждате нашия регион е, от една страна като регион с предизвикателства, но и като регион с възможности и е, възможности да бъдат е, предоставени отговори на тези предизвикателства. И по тази причина аз искам да се спра на дейностите на Генералния секретариат, защото това е една служба, която разполага и с възможности да се изправи пред предизвикателствата, така и да ползва възможностите. Генералният секретар има определен мандат и е, в този мандат той отговаря за регионално сътрудничество в оперативен е, порядък е, има две оси е, и те са следните. Първо е, диалог и след това изпълнение на конкретни проекти. По тези две големи оси на дейността на генералния секретар има резултати, които искам да квалифицирам пред вас като окоръжаващи. Аз наистина използвам правилния израз. Искам да говоря за не толкова за разширяването на тези резултати, колкото за регионалните платформи, които е, ние реализираме. 8 е, конференции с е, е, срещи на посланиците и също така много голям брой, е, повече от 100 експерти в е, различните експертни форуми и кръгли маси, които бяха организирани като има повече от 5000 организации регионални включени в мрежа. Това е мултипрофилна работа. Те представляват различни институции. И всичко това се прави с цел да се катализира, да се операционализира конкретни проекти. И е, трябва да кажа, че тези конкретни проекти са 33 на брой, 33 регионални проекти. Е, 50% от тези проекти вече са. Е, се изпълняват и ние ще продължим е, по начин е, да приемем скоро нови а, е, проекти и а, е, трябва да кажа, че през 2014 година бяха започнати много проекти и а, е, работим по тях, а, за да можем да постигнем въздействие, да можем да постигнем конкретни резултати на място и тези резултати да бъдат възможно най-добри, най-сигнификативни, за да могат да допринесат а, за отговор на поставените въпроси или пък е, за използване на съществуващите възможности. Това, което искам да посоча пред вас днес е, че тези 33 проекта са почти 50%. Цифрата е малко схематична, но просто ви е, давам, за да видите какви са измеренията 50% са реализирани с публични институции, което означава с правителства или пък с международни организации, дори с международни финансови организации. Другите 50% са, организир... са реализирани с неправителствени организации, т.е. НПО, университети, частен сектор и е, искам да посоча какъв е този глобален баланс Искам да кажа, че е, тази е, презентация е на ваше разположение, е, така че след това можете да се запознаете точно с конкретните цифри. След това 50% публич, публичния сектор, 50% не е в публичния сектор и аз мисля, че за нашия регион е много важно да се работи с всички действащи е, лица с всички заинтересовани страни, с академичните среди, университетите, правителствата и така нататък. Дейностите, които се изпълняват, е, са обединени в три основни теми. Аз много бързо ще се спра на тях. Не искам да правя много подробна презентация. Аз мисля, че няма смисъл да се навлиза в детайлите на всеки проект, но първия приоритет, както казах, е, е осигуряване на младите, работа на младите хора. На този стадий е, все още има различни елементи, които очертават проблематиката на безработица сред младите хора. Мисля, че това, което е много важно да се запомни тук е, че е, безработицата сред младите хора е важна е, тема за южната част на Средиземноморието, но и за северната част аз искам да аз виждам по-точно в темата борба срещу младежката безработица една тема, която може да обедини Европа и разбира се нашата организация. днес има около 13 проекта на тази тема и тези проекти са посветени точно на темата безработица сред е, младите хора. След това е, ролята на жените, Women and Parliament. Е, става дума за е, проблеми както в Южното Средиземноморие, така и в европейските страни. Аз е, съм присъствал на различни дебати и е, там е, има партньори от европейските страни, които също се ангажират е, с укрепване на ролята на жените в обществото. Тук имаме 10 проекта, които са специално посветени на тази тема и е, от конференцията на министрите в Париж септември 2013 година започна много бърза динамика и е, също така в Барселона имаше една проява, мултистейкхолдър, и това ни дава възможност да имаме 10 проекта е, с, с около 50 000 бенефициенти, които е, сега са включени в различните проекти, които изпълняваме. И третия приоритет, той е свързан с устойчивото развитие. Устойчивото развитие, дами и господа, в широкия смисъл на думата говорим за енергетика, за инфраструктура, за климатични промени, говорим за околна среда, т.е. Е, става дума за е, устойчив растеж в най-широкия смисъл на думата и е, всичко, което може да се предвиди тук. И тук вече ние в действителност имаме дейности, свързани с регионалния диалог. 14 проекта се изпълняват тук в рамките на тази тема, свързана с устойчивото развитие и това ни дава възможност да е, подобрим и разширим нашата работа. Искам да посоча, че особено важно е, е устойчивото градско развитие. Това е тема, която изисква прецизиране, която изисква конкретни резултати и мисля, че това е тема, която е, през следващите месеци и години ще отбележи значителен растеж. Казах вече, че ние работим с мрежа от партньори в е, Средиземноморския съюз. Искам да е, припомня е между правителствена организация, но ние не можем и не трябва да работим сами. Точно обратното, ние трябва да укрепим координацията и ефектите на синергия също така и координацията с всички партньори. Аз искам да поздравя силните контакти, силните връзки, които имаме с, парламент, е, с различните парламенти, с парламентарната асамблея на Средиземноморския съюз. Имахме е, среща в Барселона с Комисията по култура, е, политика и економика и разбира се, е, Имахме много добра пленарна сесия в Лисабон през май 2015 година, преди няколко седмици. Ставаше дума за среща на върха на председателите, която беше голям успех. Работим и с международни финансови организации, работим също и с гражданското общество, университети и други организации на гражданското общество с цел да постигнем ефект на включване и е, всъщност е, това е подход, който обединява топ-даун с ботъм-ап и не бива да се забравят политическите въпроси, не бива да се забравят и стратегическите въпроси, но е, ориентацията е, е по-скоро оперативна. Е, става дума за е, инклюзивен и прагматичен подход. Искам да приключа моята презентация тук като кажа, че освен а, отчета за дейността през 2014 година, аз а, се явявам пред вас като граждани на този регион. Аз съм мароканец, аз съм 3М от Марокко, от Медитеране, Средиземноморието и от Магреба и искам да посоча, че е изключително важно да се е, запази курса е, за бъдеще. Разбира се, като се е, учитат всички предизвикателства, които имаме днес. И е, с този поглед към бъдещето аз искам да направя следните предложения. Първо ми се струва е, от основно значение, че е, в момента ние отбелязваме 20-та година от Барселонския процес и това ще стане през ноември тази година. След няколко месеца Европейския съюз преразглежда своята политика на съседство. И в момента, в който САЩ, е, е, ООН, извинете, също преразглежда целите на хилядолетието след няколко месеца, в е, момента, в който имаме такова съвпадение на календарни дати, аз искам наистина още веднъж да подчертая необходимостта да се подчертае важността на регионалното измерение на сътрудничеството между Европейския съюз и Средиземноморския регион. Аз е, искам да посоча, че е, е, нивото на е, регионална интеграция в света е изключително ниско все още. Трябва да се използва капацитета на пазарите, трябва да се използва капацитета на всички страни, на южните страни, е, заедно с страните от Европейския съюз, за да можем е, наистина да направим една регионална интеграция, да я постигнем и не трябва да се забравя, както казах, регионалното измерение, което ми се струва, че това е нещо, което е залегнало в сърцето на Средиземноморския съюз. Ние бихме могли да е, засилим видимостта е, на работата на място и е, Мисля, че всички институции, които е, работят е, тук, е, също и генералния секретар, може да гарантира това. Мисля, че ние трябва да работим в партньорство заедно с вас, уважаеми парламентаристи, и това е от основно значение. Мисля също, че една визия, която потвърждава опцията, по която работим сега, т.е заетост на младите хора, инклюзивен растеж и е, подкрепа на позицията на жените и устойчиво развитие, това са важни теми. Днес ние можем да работим по тях. Ако имаме днес 33 проекта, които са приети, аз мога да ви гарантирам, че ние бихме могли да отвоим и да отруим техния брой за това обаче имаме нужда от по-голяма политическа подкрепа, по-голяма финансова подкрепа и разбира се имаме нужда от по-добра координация и по-голяма синергия между различните заинтересовани страни, за да можем да постигнем напредък заедно. Накрая искам да приключа, като е, цитирам три предложения, които мисля, че са важни и е, може би, ако дойда следващата година да представя доклада за 2015 година, ще можете да съпоставите резултатите е, от действията, които предлагам сега. Първо, е, предлагам една голяма инициатива във връзка с миграцията и развитието. Мисля, че въпросът за миграцията, която е огромната тема в момента, е тема, която не трябва да се разглежда единствено под е, ъгъла на сигурността и тя изисква глобален подход е, и е, това включва е, развитие също, е, измерението развитие, така че ние е, само тогава можем да направим нещо – и смятам, че а, нашата институция трябва да се опита да а, лансира инициатива заедно с другите партньори по миграцията и развитието. Аз а, и, искам да посоча, че а, държавите членки и нашите ръко... и съпредседателите са тези, които могат да вземат решение за такава инициатива. Мисля, че трябва да а, засилим интер, култура, интеркултурния и междурелигиозния диалог, за да могат народите да се разбират по-добре. Ние не можем да приемем днес да има cultural divide, да има културно разделение, да има пропаст по отношение на културното разбирателство. Аз мисля, че това е колективна отговорност за всички нас и подкрепям инициативата на испанския министр на външните работи, който, взе, който пое инициатива в Барселона да организира една голяма среща за а, междукултурния диалог и междурелигиозния диалог. И мисля а, също, че ние трябва да направим повече в а, сферата на годишните срещи да организираме такива е, между всички организации, които работят е, в е, нашата рамка, за да можем да гарантираме повече синергия и повече взаимно допълване. Уважа, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, това е което исках да ви кажа и ми позволете в хумористичен план да кажа нещо накрая. Аз намерих тази рисунка в Herald Tribune, това, което виждате. Виждате един терорист, който се готви да извърши терористичен акт и който като вижда плаката, който посочва възможността за рекрутиране, всъщност иска да заеме поста, който се предлага за назначение, вместо да извърши терористичен акт. Благодаря. Благодаря много, благодаря е, господин е, генерален секретар. Много се радвам, че приоритета е, на светостта е, от Барселона е получила такава признание във връзка с устойчивото развитие. Предполагам, че много колеги биха желали да си създадат по-ясна представа за това как би могъл Съюза за Средиземноморието да помогне за справянето с нелегалната миграция. Вие сте а, от а, Марокко и а, сигурно имате а, доста неща, които можете да споделите по тази връзка. Добре да се види какво може да се направи на ниво един по-глобален подход. Благодаря. Сега, колеги, по две минути ще ви дам на изказване, защото нямаме много време. Господин Милан Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на генералния секретар на Морския съюз и бяхте тук преди 15 месеца, когато с удоволствие ви приветствахме. И искам да ви благодаря за това, че поддържате диалог с нашата парламентарна комисия с Европейския парламент. признателни сме за това, защото се намираме в доста сложни обстоятелства от политическа и от економическа гледна точка. От економическа гледна точка проблемите засягат нашия бюджет – от 33 проекта са приети, е, се прилагат е, едва 50%, но това е, под ваше ръководство става изключително ефективно. Говорихме за графика. Господин Кукън е докладчик по доклада за политиката за добросъседство в Европейския парламент, в нашата парламентарна комисия. обсъждаме политиката за добросъседство във връзка с работата на ЕСВД. Какви са вашите предложения към Европейския парламент? Какви промени трябва да бъдат направени в политиката за добросъседство? Вие работите по тази тема ежедневно. Европейският парламент ще може да заяви позицията си в пленарна зала след няколко седмици. Госпожа Гомеш. Благодаря, господин генерален секретар, за това, че сте тук. Съгласен съм с приоритетите, които очертахте. Въпросът за заетостта на младите е много важен и за страните на север и за страните на юг от Средиземноморско море. Също така, въпросът за овластяването на жените е важен. И в тази връзка може ли да се задълбочи междукултурния и междурелигиозен диалог чрез парламентарни усилия и чрез съвместни проекти, в които очаква, участват парламентаристи от двете страни на Средиземно море, Разбира се, работи се в рамките на парламентарна асамблея, но може да се задълбочат нещата. Имам въпроси във връзка с е, нередавната иммиграция. Няма данни, че нещата може да се очаква да се подобрят. Защото има твърде много конфликти, които продължават в страните в близост до Европейския съюз. по на Европейския парламент обаче е, Европейския съюз обаче не обсъжда легалните начини за миграция а, а според мен това е единствения начин да се намали нелегалната миграция и всички е, заплахи за сигурността, ко- до които тя води. И също така, какво можете да кажете за сътрудничеството а, между страните от, на юг от Средиземно море, да кажем а, Тунис и Марокко? господин Алстревичиус. Благодаря много. Господин генерален секретар, благодаря ви много за тази презентация и за готовността да се срещнете с нас и да обсъдим тези въпроси. Действително много е важно да се изслушат различни регионални органи. Много е добре това, че Съюза за Средиземноморието напредва по множество важни проекти. Това е важно, защото в крайна сметка хората искат да видят реални последици, неща, които се случват на място. Можете ли да ни дадете малко повече информация и разяснения последните въпроси? За политическото сътрудничество споменахте парламентарната асамблея. Съюз за Средиземноморието организират такива заседания и то редовно. Моят въпрос е до каква степен парламентарната асамблея, що се отнася до нейния състав и състава на подкомисиите и групите, отразява действителността. Необходимо ли е да се добави нещо повече към дейностите на тази асамблея? Може да се окаже, че от политическа гледна точка могат да се предприемат мерки да се даде нов тласък на сътрудничество. Вторият ми въпрос е свързан с чувството за принадлежност и а, на грижата а, е, на добър стопанин, ако щете. До каква степен страните от, а, е, север, от а, е, южната страна на Средиземноморието, се чувстват е, сякаш действително принадлежат към този съюз и сякаш те са едни от неговите стопани. Много е важно да не се създава усещането, че ние налагаме някакви проекти и партньорства. Може ли да ни кажете малко повече по тези два въпроса? Благодаря, Петра. Раздавам думата на колегата Фабио Касталдо. Благодаря много, господин председател. Нека да поздравя негово превъзходителство генералния секретар. Винаги е удоволствие на, да го видим тук и да поговорим с него. Говори по важни теми, е, междукултурния и междурелигиозен диалог, е, както и начините, по които може да се работи по най-важната е, сега тема за нас, хората около Средиземно море и за цяла Европа, именно въпроса на миграция. Как може да се подходи и с един по-глобален подход, който да е насочен по-скоро към развитие? И няколко по-конкретни въпроса. Говорихме за операцията Елбам 4 мед, одобрена от съвета, в която се предвиждат някои правомощия и същевременно днес в Средиземно море има един загинал и един ранен на един кораб – и не е ясно кой точно е отговорен. В е, Сицилия е, е поставено началото на разследване за умишлено убийство. Въпросът е Мандатът, предоставен от съвета, е, действително дава ли ви възможност да реагирате по ефективен начин спрямо предизвикателствата, с които се сблъскваме днес? Благодаря много и ви пожелавам успех. Форма политика Давам думата на господин Кукан, докладчик за политиката за добросъседство. Нека да приветствам е, генералния секретар. Е, действително през е, последните месеци той е чест посетител в Европейския парламент и колкото повече разговаряме с него, толкова по-високо ценим работата, която той и секретарията вършат за подобряването на ситуацията в Средиземно море. В нашата комисия гласувахме по доклада за политиката за добросъседство и там споменаваме Съюза Средиземноморието и секретарията. Е, благодарни сме за конкретната информация, която ни предоставихте днес. Действително трябва да е, се е, даде съответното признание за факта, че вие успявате да работите по съвсем конкретни проекти. Особено като се има предвид на естеството на секретарията и неговия състав. Много е важно това да бъде рамка за бъдещо сътрудничество между различните страни около Средиземно море чрез прагматични, практически насочени проекти. Аз не съм голям привърженик на грандоманските проекти. За мен е важно да се работи и по съвсем прагматични неща, които действително да доведат до полза. И ако видим, че има успех, може да се стигне и до по-големи проекти. Благодаря много. Очакваме е, с нетърпение обсъждането на сътрудничеството между двете изменения. Колегата Пи Урсула има думата. Аз съм член на Парламентарната асамблея на Средиземноморието и има някои въпроси, които за мен е ясно, че трябва да се вземат предвид миграцията, демографията, финансирането на малките и средни предприятия, равнопоставеността между половете и най-важното младеща не само по отношение на заетост, а по отношение на овластяването на младите хора. И така, във връзка с призивите за създаване на зона за свободна търговия в Средиземно море, може ли да направите няколко коментара за това, както и за отношенията юг-юг, за тези междуинституционални отношения, за, за това трябва да се разработят междуинституционални отношения в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие, например, и други партньори. Благодаря. Госпожа Десарнес, благодаря много, господин председател. Беше истинско удоволствие да чуем вашия доклад за дейността, вашия отчет за дейността и е, мисля, че трябва да добавя нещо, което е, известно и ясни са предизвикателствата, които са в Средиземноморието днес. Те са огромни. Има конфликти, има войни, също така фанатизъм, миграция, въпроси свързани с сигурността, нестабилността на някои държави. Всичко това това представлява едно огромно предизвикателство и аз мисля, че наистина да, вашият е, отчет върви в правилната посока, обаче днес не се намираме в е, обикновено положение. Не. И аз си задавам въпроса дали не би трябвало да си помислим да а, е, ли не може да се еволира мандата и политиката, е, на вашата организация, така че да се действа в една и съща посока, така че да можем е, да се справим с тези трудности. Това е първия въпрос. И след това имам два въпроса, съвсем набързо. Първият въпрос е, смятате ли, че липсата на политика е, за европейска миграция, е, смятате ли, че различните фасети върват в добра посока? И е, второ, смятаме ли всички ние, че политиката на развитие, която следваме, е политика, която дава плодове и която трябва да бъде развивана и може би преразгледана. Аз знам, че а, е, това са част от предизвикателствата, пред които сме изправили, но ние би трябвало да се фокусираме точно върху тези въпроси. Благодаря. Благодаря, госпожо Десарнес. И последният оратор е господин Бергамини от името на ЕАС. Господин Бергамини. Merci, Monsieur президент. Je serai bref également. Euh, pour remercier le secrétaire général, mon ami Fatala Сижил. Благодаря много, господин председател. Ще бъде възможно най-кратък. Е, действително, ние работим от е, три години по тези теми и искам да подчертая е, до каква степен Съюза за Средиземноморието е уникален по своето естество форум всъщност ние работим по най-важните въпроси – етостта, младите и работим с 43 страни. Що се отнася за бързото преразглеждане на методите – на работа, необходимо е, когато се прибягва към такова преразглеждане, да се вземе предвид свършеното до тук, постигнатото от Съюза е, за Средиземноморието, подкрепата, която той е получавал. В крайна сметка, това е единствения форум, където Палестина а, участва и си сътрудничи с Израел. На второ място, що се отнася до служителите е, в Съюза за средиземномерието, е, имаме представители е, на Анкара, на Гърция и на Кипър, които работят заедно. На трето място, въпроса за споровете между Алжир и Марокко са, бяха повдигнати вече. Алжир допринася финансово за действието на Съюза за Средиземноморието, който се управлява от един марокан. Що се отнася до Либия, за първи път виждаме израелския и либийския министр на транспорта да седнат в една зала един до друг. Що се отнася до Сирия, отново, това е една от, един от редските, редките форуми, в които страните, които участват, имат обща позиция за мястото на Сирия. Жените. Говорихте за положението на жените. През септември 2013 година на първото заседание това беше тема, по която работихме заедно с арабските страни и с някои представители на арабски страни, управлявани от консервативни мисилмански общности. Мерките, е, е, предприяти тогава, водят до по-голяма амбиция в тези страни за предоставяне на права на жените, за защита на жените от насилие и така нататък. Литва преди две години, когато беше председател на Европейския съюз, беше много активна в Средиземноморския съюз. И накрая, благодарение на Съюза за Средиземноморието, европейски, е, държавите членки на Европейския съюз успяват да надхвърлят някои ограничения на Лисабонския договор. Работим, както бе казано, в рамките на един подход на съвместно сътрудничество с Кралство Йордания. И е, това сътрудничество функционира доста добре до толкова добре, че може дори да вдъхнови преразглеждане на политиката за добре съседство. От политическа гледна точка това е необходимо. Един от важните приоритети е да работим в борбата срещу тероризма, обмена на научна информация на студенти и защитата на морското дено и е, останалите важни области. Благодаря, господин Бергамини. Изключително картезианско изказване. Давам думата на госпожа Алио. Благодаря, господин Алио Мари. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че света днес във връзка с създаването на този си за Средиземноморието. Нека да ви припомня, че идеята възникна възоснова на установения факт, че въпреки, че Европейския съюз има економически и политическо влияние, тя няма достатъчно добър размер и в економически и в политически смисъл и заради това е необходимо да се работи и с, с съседните страни, страните ни под Средиземноморието, за да може да се достигнат тези 700 милиона жители, които могат да ни а, е, помогнат а, е, и в, в а, е, отношенията ни с другите големи сили по света. Затова е необходимо да има достатъчно задълбочени отношения, за да може ние като сила да имаме достатъчно голямо влияние като европейско средиземноморска сила. Това е много важно. И така, господин генерален секретар, въпросът, който искам да задам е от политически характер. Днес не се намираме в етап на голяма стагнация. Развиват се обаче множество конфликти в страните на Юго-Средиземноморието и не застрашават и тези конфликти общата идея, на която се основава Съюза за Средиземноморието. Благодаря много, госпожа министр. Нека да ви дам думата за резюме. Е, имате 5-6 минути. Е, ще ви стигнат ли? Няма да се твърдим. Благодаря на всички за, е, за насърчението, за подкрепата, за добрата воля. Това, разбира се, не означава, че няма какво да се подобри в нашата дейност, но като цяло виждам широк интерес към нашия регион и мисля, че е много важно да разговарям с вас, да ви изслушам внимателно и ви уверявам, че всичко е изключително внимателно. На второ място, във връзка с околната, с атмосферата и като цяло сложностите. В Съюза за Средиземноморието има адрес, имейл и телефон. Това не означава, че имаме вълшебна пръчица, с която да разрешим всички проблеми но Евросредиземноморския съюз е важен, защото в процеса на отношенията между Европейския съюз и останалите страни около Средиземноморието липсваше този форум, който да дава възможност за постоянно следене на темите. Екипът ни в Барселона, в него участват около 100 души и а, е, днес пред вас искам да изкажа признанието си към е, всички тези хора, които работят изключително посветено и ефикасно. Бяха зададени множество въпроси за иммиграцията. Аз разбира се съм готов да говоря по тази тема. но ще говоря не само като генерален секретар, а и като гражданин. не в качеството си на американския дипломат трябва да коментирам решенията си, решенията, които прави Европейския е, съюз. Мисля, че разбирате защо това не е подходящо за моята роля. Също време обаче нека да се върнем към необходимостта да има един по-широко обхватен и добре балансиран подход към иммиграцията. Е, има различни възможности. Нека първо да спомена милионите е, хора, които са от е, южната част на Средиземноморието, които по-настоящем живеят в Европа, живеят легално, живеят достойно и са добре интегрирани. Нека да не забравяме и множеството доклади, които показват, че Европейския съюз през следващите години и десетилетия ще има нужда от работна ръка. И то доста голяма нужда. Да не говорим за необходимостта между различните страни. И така. Нека да обсъдим въпроса за миграционните потоци от гледна точка на общата картина и така, за какво става дума? Трябва да си сътрудничим. Това е първото нещо и това съвсем не е абстрактно понятие. Нека да ви покажа нещо, което не ви бях показал по-рано. Ето вижте. Статистиката на Frontex. Виждате, че тя е до началото на 2015 година, има още няколко месеца, които не са включени, но се показват трите коридора. Междувременно се създадоха нови коридори. Централна Европа, например, е едно от местата, за които си мисля, проблемите между Сърбия и Унгария в последно време, на възникващи на границата, на сърбско-унгарската граница, при нейното пресичане. Е, други е, е, въпроси Марокко и Испания. Между тях, благодарение на сътрудничеството, на партньорството, благодарение на съвместната работа, статистиката днес ни показва, че границата между тези две страни се управлява по-добре. Това не означава, че няма никакви проблеми, но означава, че има структури, които действат. И ако сега има проблеми в Средиземноморието, това е защото има един сериозен проблем там, който се нарича Ливия. Затова настоявам, че е необходимо да се структурира и организира сътрудничеството, за да може да има съвсем конкретни резултати защото се вижда, че там, където има структура, резултатите са на лице. Когато един човек емигрира, той емигрира поради множество причини, да кажем, политическа нестабилност. Ако един такъв проблем е известен, тогава проблемът вече е уточнен и трябва да се предприеме нещо за справянето с него. Да кажем, ако проблемът е именно това, политическата нестабилност, трябва да се направи нещо. Също така има економическа миграция. Скоро ще има и климатична миграция. Така че трябва да вземем предвид всички тези въпроси и да сме готови да действаме. Ще ви дам конкретни примери за проектите, които ръководим. Евросредиземноморски университет в ФЕС. Ето, това е един отличен трансграничен проект, който ни обединява, който е за младите, който води до по-добра заетост и който създава условия не само за намаляване на миграционните потоци, а и за това там, където има миграционни потоци, те да са основно от по-високо квалифицирани хора. Това е начина съвместно да изградим обща култура и да работим а, чрез мобилност и отвореност. Що се отнася до договорите за свободна търговия? Нека да се спомена на, да се спра на общите интереси. Те са важни, защото трябва да се има предвид, че в Средиземноморието има не само предизвикателства, но и много възможности. Нека да ви дам един пример от а, скоро време. Миналата седмица Peugeot инвестира в Марокко 600 милиона евро. Това е отличен пример за партньорство, от което могат да спечелят и двете страни. И а, Peugeot като дружество и а, неговото представяне в международен план а, печелят от това сътрудничество. Това е много добър пример за такава ситуация, в която печелят и двете страни. Много са зададените въпроси. Времето, което ми предоставихте, господин председател, не ми позволява да отговоря на всички, но нека да отговоря поне на два малко по-те точно. Що се отнася до политиката за добросъседство? Колеги, смятам, че по-настоящем разполагаме с добра възможност да разработим нова политика за добросъседство, основана на принципа на партньорството. В доклада по политиката за добросъседство, а всъщност аз много внимателно прочетох доклада, изготвен от господин Кукан и го поздравявам за положения труд в областта на добросъседството, но ако ми позволите една препоръка, важно е да се направи всичко възможно да се задълбочи сътрудничеството с съседните държави, за да може това сътрудничество да не се разглежда само като линейно ограничено до двустранни въпроси, но а, а да включва по-скоро стратегическата регионална рамка. Мисля, че това е подходящия момент да го направим. И на, има множество предизвикателства, които са регионални, така че и мерките за справянето с тях трябва да са регионални. И накрая, Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Много е важно да се запази нейния начин на действие, да се запазят добрите динамични отношения между а, секретарията и парламентарната асамблея и да направим всичко възможно различните институции, отговарящи за партньорството, да си сътрудничат. И тук а, парламентарната асамблея може да изиграе много важна роля. И накрая, дами и господа, заключение, аз нека да подчертая, че се боря за цялото Средиземноморие, а не за отделни национални интереси. И, както ми припомни Патрис Бергем току-що, е необходима ни е структура за сътрудничество в регионален план, необходимо ни е да сме всички заедно около масата, за преговори, да работим заедно, за да градим заедно общото си бъдеще. Именно чрез този метод на съвместно стопанисване, на съвместна работа можем да постигнем добри резултати. Благодаря. Благодаря, господин генерален секретар. Е, ние нямаме много време и е, ще трябва да продължим нашата работа. Благодаря ви още веднъж, господин генерален секретар, за това, че ни представихте годишния отчет за вашата дейност. Благодаря.